случай, че има екстрадиция, съм сигурен, че италианският съд ще работи по най-високите европейски стандарти. Благодаря много, господин комисар. С това приключваме дебата по този въпрос. Има 6 предложения за резолюции. After we finish our third debate. And the third debate is и по тях ще се гласува след като приключим третия дебат за този следобед, а именно Иран и по-специално случая Насрин Сотуде. Давам думата на господин Белдер, автор на едно от предложенията за резолюция за минута и половина. Благодаря, господин председател. Преди точно една седмица Шарина Бади, лауреат на нова награда, публикува статия в Wall Street Journal, където говори за своя приятел, активиста за правата на човека на Срин Сотоди, Сотоде, която е, скоро бе осъдена на 11 години затвор. Табади искаше да, предизвика, да привлече вниманието на Запада върху този случай, защото много често така се случва с смелите защитници на правата на човека в Ислямска република Иран. Днешният дебат е частичен отговор на призива на Шарин Абади да не се забравя съдбата на хората, борещи се за правата на човека в Иран. През март подадох един доклад от името на Комисията по външни работи. Един доклад до Комисията за външни работи, извинете, в който призовавах е единодушен, за единодушен отговор страна на Европейския съюз. Господа Шаки, отново сме принудени да говорим за човешките права е, в Иран след тази произнесена присъда за 11 години затвор за госпожа Судук. Судук. Законността вече не съществува в Иран. Съдебната система е много политизирана. Насрин Сутоде, която е адвокатка, майка на две деца се счита, че действа срещу националната сигурност. Подобен случай имаше с осъждане на друга жена и лишаването й от право на процес. Насрин се обявява за справедливост. Един слаб режим се изправя срещу нея. Върховният представител Аштан ще бъде в Истанбул по-късно този месец, за да дискутира въпроса за ядрените оръжия и Иран. Съмнявам се, че ще има някакъв резултат. Иранското население все по-силно зависи от лайнерите в правителството си. Санкциите против е, личности, които нарушават е, човешките права, ще бъдат ефективна и необходима степка за прекратяване на безнаказаността. Човешките права очевидно са ахилесовата пета на иранския режим – и също, господин председател, може ли да помолите италианските колеги да мълчат, защото не е много справедливо, като приключи тяхната тема, те да продължават да си говорят в залата. Благодаря, госпожа, Шаки. Чухте му обата, колеги на госпожа Шаки. Ако обичате, колеги, да запазите тишина. А ако имате разговори лични, можете да ги провеждате навън. Господин Стивенсън. Господин председател, аз имах намерение днес да сравня Исламска република Иран с нацистска Германия, но трябва да кажа, че по много начини този режим е дори по-лош. 65 души само тази година са били обесени. 10 вчера. А преди това са им били налагани глоби, конфискации а след това са били безмилостно прибити преди да бъдат завлечени до бесилката. 18 души в последните седмици. обявява се режима за унищожаване на Израел, говори се за ядрени оръжия. Потискат се гражданите, обесвания, измъчвания, убивания с камъни, пребивания. Това се случва всеки ден. Насилие срещу бременни жени, деца. Двама затворници, на тях са били ампутирани ръцете. Има и други затворници с присъда за ампутации, които скоро ще бъдат изпълнени. И в момента, в който някой говори за тези неща, веднага става на прицела. И Насрин Сатуде, която е смел адвокат, получи възмутителна присъда 11 години затвор за това, че се изпълнява работата. Реално престъпниците са тираните в Иран и на тях ще им бъде поискана сметка. Те смятат, че има международен заговор за сваляне на този режим, но ако има такъв заговор, аз веднага ще се включа в него, защото не можем да оставаме злото да царува. Трябва да върнем възможността да се възстановят свободата, демокрацията и човешките права в Иран. Благодаря господин Стимаса. сега господин Кручета.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 С искане за незабавното освобождаване на Насрин Сотодех, ние искаме Европейския съюз и държавите членки да направят нещо повече за освобождаването на иранските граждани по света от един от най-жестоките режими в света. Ислямска република Иран не се характеризира единствено и само с заплахите към световния мир, с ядрените си планове и проекти, една ядрена война, но тя заплашва света и с нарушаването правата на човека, като например масови арести и така нататък. Всички опоненти на режима биват преследвани, извършват се изнасилвания. Безнаказаността на онези, които никога не биват а, обвинявани, е потрес, потрисъща. А, преследват се хомосексуалисти, нарушава се правото на свободно сдружаване, а, в лагера Шраф цари насилие и е, какво ли не. Осъждат се на смърт дори непълнолетни, които биват осъдени за това, че не поддържат режима. Използват се ужасяващи методи за изтезание. Ние не критикуваме исляма, това е мирна религия. Ние критикуваме иранския режим. Осъждането на Насрин Сотодех показва до какви низости може да падне система, съдебната система в Иран. Атакува се един адвокат, един човек, който защитава правата на гражданите. И това означава, че иранските граждани нямат право дори да бъдат защитавани. Благодаря. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председателю. Макар, че се говори за някаква светлина в тунела по отношение на ядрената програма на Иран, в това отношение, по отношение за защита на правата на човека, светлина няма. И пример за това е госпожа Сотодех. Защо е наказана? Защото е правозащитник и получава 11 години в затвор, 20 години отнемане на адвокатските права, години забрана за нарушаване територията на Иран. И това след един цирк, защото този процес беше един цирк. Иранският режим иска систематично да затваря устата на всички правозащитници. Много строги присъди се насочват към правозащитници, към юристи, които защитават правата на човека. И ние трябва да покажем солидарност с тези смели хора, които защитават всички тези а, права, независимо, че могат да бъдат изложени на изтезания. Благодаря се, господин Ромева и Роеда. Yes, uh, have... Благодаря. Ужасно, че трябва отново да говорим за Иран, но се налага. Това е, защото положението в Иран е просто безумно. Именно заради това е много важно Европейския парламент за пореден път да призове да бъдат освободени всички политически затворници и всички затворници, е, които са хвърлени в затвора поради ограничение на тяхната свобода на мисълта и да се призоват иранските власти да нарушават международните, международно признатите човешки права за свободата на словото и свободата на сдружаването. Трябва да бъде незабавно освободена госпожа Сатоде е, и тя и нейните и останалите затворници, които са осъдени по подобен начин, трябва незабавно да бъдат освободени. Тя не е, е, също така тя е осъдена да не може да допусна, напуска Иран. Изглежда, че самото и оставане в Иран, според властите, си е едно наказание. Всякакви преследвания виждаме след президентските избори, които протекоха през юни и които бяха доста спорни. Трябва да осъдим и и бомбения атентат в Джамаха и да изразим съболезнованията си пред семействата на загиналите и пред ранените. Трябва да изразим своето съжаление за преследването на етнически групи в Иран и трябва да настоим за това, че едно мирно развитие може да се постигне само ако културните особености на различните региони се вземат прави. Благодаря господин Роме Вероена от името на ЕНП. Господин Соник има думата за една минута. Настрин Сотоде. Бе спомената в един предходен дебат на Европейския парламент. На 4 септември 2010 година тя беше обвинена в конспирация срещу държавата. Беше арестувана за 4 месеца, а сега е осъдена на 11 години затвор и за 20 години и е забранено да работи като адвокат. Няма право също така да напуска Иран. Има и други политически затворници, които са получили много тежки присъди. Трябва да се изкажем ясно против подобни нарушения на правата на човека. Всеки има право на справедлив процес. Насрин де посвети живота си на защитаването на хора, осъдени на смърт, хора, които са били обвинени и за това, че участват в демократични издружения. Не можем да стоим безучестни, когато по такъв начин се държи е, режима в Иран. Кори накрая от името на група на социалистите и демократите. Ние се присъединяваме към искането за незабавно освобождаване на Срин де и всички политически затворници в Иран. Putere mii de iranieni au plătit cu prețul libertății curajul de a protesta față de un regim tot mai represiv. Хиляди иранци са платили с живота си за противопоставянето си на режима на средството да е осъдена на 11 години затвор, защото като адвокат, застъпник на човешки права, тя защитава личности, които се противоставят на режима. Заедно с много дисиденти в затвора тя страда. Европейският съюз трябва да осъди тази практика и трябва да покаже своя ангажимент към нейната кауза. А службата за евро... външна дейност трябва да се застъпи. Господин Танок, ние не бива никога да забравяме, че имаме свободата да дебатираме и в Европа това е възможно, а много части на света това не е възможно. И в Иран е именно точно така. Сега дискутираме ужасната ситуация с човешките права там. Насринството де следва съдбата на много други хора, задхвърлени в затвора, осъдени на смърт, екзекутирани деца. Тя е арестувана в септември с обвинения в пропаганда и заговор срещу държавната сигурност. Сега получава присъда от 11 години, не може да упражнява професията си 20 години. Тя трябва незабавно да бъде освободена и нашия върховитен представител трябва да иска именно това. Трябва да осъдим нарушенията на човешките права от режима на Иран – You, Благодаря, господин Танок. Господин Скурия. Минута. stiamo affrontando, signor commissario, l'ennesimo dibattito sulla violazione dei diritti umani e della democrazia. Това е пореден дебат за нарушение правата на човека в дебат. Този път става дума за един юрист, който защитава правата на човека в Иран. Госпожа Сотоде иска да реши нещата и да направи коренна промяна. Тя е сред хората, които защитават правото на свобода срещу режима на Ахмедина Джад. След месеци мисля, че пак ще имаме такъв случай да говорим в пленарна зала за нарушение на правата на човека в Иран. Винаги има някакво престъпление, примерно, което правителството а, приписва на някого измислено престъпление и хората биват хвърлени в затвора. Трябва ли да имаме делегация за отношение с един режим, който нарушава всички ценности, които защитаваме ние, питам аз? Благодаря. Господин Кели иска думата в следващата процедура за привличане вниманието на председателя. Благодаря, господин председателя. Ужасяваща е ситуацията в Иран. Преди коледа обсъждахме положението на Сахращияни, която бе осъдена на пребиване с камъни до смърт, като бе смекчено на обесване за едно предполагаемо убийство. Сега разглеждаме друг случай с госпожа Сотодех. 11 години присъда за това, че си е свършила работата. Замразени са всичките й активи и съответно няма достъп до нищо. Арестуване на нейния съпруг през седмицата за това, че разпространява лъжи и иска да изкриви общественото мнение. Трябва да използваме всичките си възможности да прекратим това зло, тази лудост, особено малтретирането на жените, защото тези два случая са пример точно за това. Благодаря, казва председателя. Господин Кутас има думата. Благодаря, господин председател. Присъдата срещу Назрин Сотодех показва, че няма каквото и да било зачитане на правата на човека в Иран след да противоречивите резултати на юнските избори миналата 2009 година и избирането на президента Ахмедина Джад, преследванията се увеличиха. Госпожа Сотодех е хвърлена в затвора заради това, че е защитавала хора, които са били арестувани след подправените избори от 2009 година. Също така е обвинена в това, че дава интервюта на чуждестранната преса. Това противоречи на всички е, мерки, които би трябвало да предоставят възможност на адвокатите да си вършат работата без намеса на държавата и също така лишава хората от правото на, свобод... на справедлив процес. Господин Чернецки има думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Тук виждаме още един скандален случай. Скандален и за нас, като депутати и за всички европейци. Продължават нарушенията на правата на човека в Иран. Трябва да си зададем въпроса как действат структурите в тази държава. Виждаме, че традициите и обичаите вървят против световните стандарти за правата на човека. Европейският парламент разглежда този въпрос и става ясно, че тук може да се говори и за политически натиск. За пореден път говорим за Иран в Европейския парламент. Изглежда просто не можем да действаме ефективно. Председателят. дава думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Господин комисар, активистите за борбата, в борбата за правата на човека в Иран се преследват от много време насам. насам. Присъдата срещу госпожа Сатоде е част от всички тези преследвания. Иранският режим е осигурил подобни присъди и срещу други адвокати, които защитават е, борците за правата на човека. Изглежда, че каквото и да правим тук, нашите усилия не водят до резултати. Правителството в Иран действа така, както му харесва. Трябва да оказваме много по-силно силен натиск върху иранското правителство и е, е, да осигурим поне глътка въздух за иранците. Госпожа Асая има думата. Благодаря. Насрин Сутаде е един от най-известните адвокати за човешки права в Иран. Тя защитава един от носителите на Нобелова награда. Тя се бори и за правата на малолетни, които са осъждани. Единственото и престъпление е, че си е вършила работата, че е помагала на хората да се противопоставят на жестокието правителство. Демонстрациите след президентските избори причиниха именно кампанията срещу активистите на човешките права, за да затвори правителството стата на защитниците на човешки права и в Иран и извън. Ние обръщаме неколкратно е, внимание на ситуацията там. И много странно, че международната общност не може да направи нищо срещу това жестоко правителство w trakcie poprzedniej debaty o łamaniu praw człowieka w Iranie... Господин председател, в предходния дебат е, за нарушенията на човешки права в Иран пред няколко месеца аз е, ви информирах, че всеки ден по пет граждани на Иран получават съобщение, че скоро ще се лишат от живота си. С е, полусъдебни решения. Ето сега виждаме какво се случва и с адвокатите, които застават в защита на човешки права. Срин Сотоде, която е арестувана на 4 септември, която е осъдена на затвор, е един от многото примери, има и много други защитници на човешките права, които са преследвани по същите по същия начин. Един от тях е 9 години в затвора, друг адвокат е осъден на една година затвор, само защото е представил клиентите си в съда. Смятам, че трябва да използваме Върховния представител за външна дейност на, човек, на Европейския съюз е, да постави в дневния ред и ситуацията с шведските права. Госпожа Маковей. Астрин Сотодех este foarte grav. A primit... Случая с госпожа Сотодех е изключително сериозен. 11 години е, лишавана от свобода, забрана да практикува юридическата е, професия и 20 години забрана да напуска страната. А какво е направила всъщност? Всъщност тя е защитила един лауреат на Нобелова награда, политически лауреат, е, защитник на правата на човека, както така защитавала и непълнолетни жени и много друго. Много правозащитници е, бяха осъдени на затвор в Иран. Това са мерки, които нарушават правата на човека и основните принципи, свързани с е, ролята на адвоката. Искам и съвета, и комисията да се намесат за незабавното освобождаване на Срин Сотодех. For... И сега комисара Фюле. You, Благодаря. Европейския съюз изразява сериозна загриженост за засяващото и влушаващо състояние на правата на човека и основни свободи в Ислямска република Иран. Последните две години от трудни станаха невъзможни условията за онези, които защитават правата на човека в страната. По отношение на Насрин Сотодех и много други като нея, които работят за да защитават справедливи каузи като защита на основни права и свободи, работата от затвора не е възможна. Въздействието на нейното задържане е ясно. Онези в Иран, които са достатъчно смели да защитят онези, които държавата трябва всъщност да защитава, рискуват да бъдат сплашвани, да бъдат хвърляни в затвора и дори още по-жесяващи неща. Европейски съюз излиза, излезе с над 10 изявления през 2010 година от страна на госпожа Аштън. Тези изявления бяха свързани с общата ситуация в страната и с отделни случаи. В същото време Европейския съюз изпрати демаршета на иранските власти, като търсеше пояснения, изяснения и изпращаше ясно послание, свързано с подобряване на ситуацията в страната. Едно изявление по отношение на случая на Срин Сотодех бе направено от върховния представител и заместник председател на комисията на 14 февруари 2010 година. Там се споменават и госпожа Сотодех, е, и госпожа е, Шиван Назари, която също е осъдена. Тя на 4 години. Ислямска република Иран съвсем наскоро влезе в комисията на ОНЕ за статута на жените – това са две жени, за които говорим тук, и госпожа Сотодех и нейната колежка. Те всъщност биват хвърлени в затвора за правата, които се опитват да защитават. Европейски съюз ще продължава да припомня на иранските власти, че на първо място те трябва да спазват онези международни задължения, които произлизат от различните конвенции и договори, които са подписали и ратифицирали. Ще се опитваме да търсим начини, по които нашата защита на правата на човека в Иран да стане по-ефикасна и ефективна, като използваме всичките способи, с които разполагаме, защото иранския е, народ заслужава това да му се случи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателя. Приключихме дебата. А, процедурен въпрос. Господин Посъл. Съвсем накратко. Wie man das Plenum interessanter machen kann. Diese Gruppe hätte heute das Plenum. Напълно повърхностно работим в парламента, тук в работната група, която се занимава с това да направи заседанието в пленарна зала по-интересни и по-привлекателни. Аз е, смятам, че в такъв случай, ето тук е четвъртък е, след обед, трябва на председателското място да седи човек, който да бъде по-гъвкав, за да бъдат заседанията по-привлекателни. Благодаря, господин Поселт. Ще предам на господин Свобода, председателя на тази работна група, вашето желание. Сега, колеги, можем да пристъпим към гласуване. Моля, пригответе картите си за гласуване.